Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Ще съм ви благодарна за това. Благодаря ви. Okay, colleagues, good morning. This is a... И така, уважаеми колеги, добре дошли. Това е съвместна конференция на Комисията по външни работи и Комисията по развитие. Имаме две неща, които трябва да направим преди срещата. Приемане на дневния ред. Мисля, че няма промени, така че можем да приемеме дневния ред. На втора точка имаме съобщения на председателя. Нямам никакви съобщения, които да представя. Благодаря ви. И така, уважаеми колеги, сега преминаваме към основните точки в нашата съвместна конференция, а именно лансирането на новия план за хуманитарен отговор за Ирак. Това е една изключително важна конференция. От името на Комисията по външни работи и Комисията по развитие ви приветствам на това събитие на високо равнище, организирано съвместно от Европейския съюз и Организацията на Обединените нации и домакини са Комисията по външни работи и Комисията по развитие. Уважаеми членове, уважаеми гости, това събитие се провежда в един много подходящ момент. Лансирането на отговор към хуманитарната криза, която засегна милиони хора в Ирак и милиони се нуждаят от помощ. Тези цифри са наистина много шокиращи и не мога да си представя какво е означава това за самите хора, които са засегнати. Отговорът е необходим за тези, които няма достъп до помощ, заедно с конфликта, причинен от а, ислямска държава и всичко това засяга децата, жените и мъжете в тази страна. Голяма част от беженците, деца и вътрешно разселените няма достъп до образование. Тяхното детство е маркирано от конфликт, насилие и травма. Вчера проведохме а, деня на а, развитие и когато разговарях с колеги, разбрах, че средно разселените де, а, хора са на средна възраст, възраст 17 години всъщност те губят цялата си възможност за образование, цялото си детство, така че това е много важен въпрос, с който трябва да се справим. Така че наистина трябва да положим повече усилия в Ирак, за да можем да откликнем на хуманитарните нужди и също така да предоставим възможност за образование. Сега имам удоволствието да приветствам госпожа Кюм Вакан, която е помощник генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и заместник координатор за спешност спешната хуманитарна помощ към ООН. И господин Христос Салианидис, член на комисията, отговаря за хуманитарната помощ и управлението при кризи. Госпожо Кан, за наше удоволствие да бъдете тук. Вие представлявате ООН за хуманитарните въпроси а също така и службата за спешна хуманитарна помощ и координирането на действията и финансирането. Очакваме вашето изказване комисар Сталиянидис, радваме се да бъдете тук при нас отново. Комисията по външни работи и Комисията по развитие приветства стратегията и програмата за Сирия. Парламентът призовава международната общност да засили отпускането на хуманитарна помощ за всички засегнати от хуманитарната криза в Ирак. Трябва да действаме заедно в световен мащаб, така че да има достатъчно финансиране. Господин Брок, желаете ли да вземете думата? Да, ако ми позволите, да, заповядайте, разбира се. Микрофон за оратора. Няма микрофон за оратора. Дебатът, който се провежда тук е изключително важен. Вече разговарях с говорителя на иракския парламент и трябва да отбележа, че наистина това е много важна тема, която ни дава възможност да създадем една по-голяма стабилност. Аз ще председателствам една делегация в Техеран, която отива там утре и а, е, вярвам, че всичко това трябва да бъде разгледано заедно, за да можем наистина да си дадем а, е, представа и сметка и да създадем а, е, стабилност. Не можете да си представите в една страна като Ирак какво означава да има приобщаване – така че всички части на обществото да са заедно и да са обединени. И наистина това е от съществено значение, за да има и политически резултати. Ако малцинствата, сунитите и другите не са равнопоставени партньори и не играят ключова роля, наистина ще бъде много трудно да се справим с ситуацията. Смятаме, че това ще допринесе много се радвам, че имаме възможност да обсъдим въпросите свързани с хуманитарните въпроси и развитието в Ирак. Всичко това може да ни даде представа за това, че стабилността почива на социални и економически основи. И това наистина е ключово значение в тази ситуация. Също така мисля, че и ам, заместник координатора за спешната хуманитарна помощ и координатора по хуманитарните въпроси към ООН и представителят на комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, играят много важна роля, за да видим какво можем да направим съвместно. Също така много се радваме, че можем да обсъждаме тази тема с представители от Иракския парламент и се радвам, че и моя добър добър приятел Тони Лейк отново е тук. Много благодаря, че е тук, така че да имаме една по-масштабна дискусия и наистина да можем да очертаем подхода на Европейския съюз. Така че благодаря на всички, които ще се включат в дискусията. Да, благодаря. Сега ще преминем към основните ни оратори за тази сутрин. На първо място ще дам думата на госпожа Кан. Госпожо Кан, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Брок, господин комисар Сталианидес, господин Алджабури, уважаеми представители на иракската делегация, ваши превъзходителства, уважаеми госпожи и господа. От името на генералния секретар на ООН и господин Сиони Брайан и на всички партньори, участващи в, ситуа... в разработването на този отговор в Ирак, наистина съм благодарна за вашата солидарност. Благодарна съм, на Европейския съюз за това събитие, на Европейската комисия и на службата за хуманитарен отговор на всички, които участват в тези действия. Уважаеми госпожи и господа, през последните 18 месеца хората в Ирак преживяват ужасна трагедия, която продължава да се развива. Преди година около половин милион а, иракчани напускат домовете си по съображения за сигурност заради нарастващото насилие между, в Анбар между Ислямска държава, свързаните групи и правителството. Днес почти 3 милиона хора са вътрешно разселени. Много семейства трябваше многократно да се преместват, за да могат да избягат от ужасното насилие, което помита цели региони в страната. Други не знаят къде могат да намерят сигурност, защото те се намират в едно а, разделение между различни секти. Всяко, всеки от тези 3 милиона разселени души е дете, жена или мъж, които имат несигурно бъдеще. В последно време над 237 хиляди хора напуснаха Рамади, тъй като градът попадна под контрол на исламска държава. Над 8 милиона иракчани сега се нуждаят от помощ и защита. Всички сегменти на обществото – езиди, християни, шии, сунити, кюрди са засегнати от насилието. Економиката е в тежко състояние и селскостопанския сектор е също засегнат. Лечебни заведения и училища са засегнати и голяма част от тях се използват като убежища. Дори в безопасните зони безработицата и разходите за живот са се увеличили много. Жените и децата непрекъснато са подлагани на сексуално насилие и робство. Деца страдат от това, че са загубили семействата си и се борят за живота си. Разселените семейства се приютяват където могат. В училища изоставени изгради, покрай пътища, гранични точки и чакат да прекусят границата към по-безопасна територия. Нямат достъп до основни услуги, чиста вода, здравоопазване и образование. Уважаеми госпожи и господа, в отговор на тази ситуация ООН и партньорите на организацията засилиха действията си и програмите си в помощ на тази страна. Хуманитарната операция в Ирак е най-мащабната в света и осигурява помощ над, на над 2 милиона иракчани в страната всеки месец храна, бутилирана вода и основни принадлежности се разпространяват сред населението. Милиони хора получават помощ под формата на храна, която се осигурява в лагерите и имат достъп до здравеопазване. Предоставят се и грижи, психологически грижи за тези, които са преживели психологическа травма. Но тези хуманитарни програми в момента са изправени пред сериозно предизвикателство от недостиг на средства. Над 50% от хуманитарните програми може да се съкратят или да се прекратят заради липсата на финансиране. Това означава, че има риск милиони хора да останат без чиста вода, храна и здравеопазване изчезване. Именно заради това сме тук, за да лансираме новия план за хуманитарен отговор за Ирак. Това е актуализирана програма, която може да отрази случилото се през последните 9 месеца. Планът възлиза на 497.9 милиона долара, за да предостави помощ и защита на 5,6 милиона хора в Ирак до края на годината. Цялата хуманитарна общност се нуждае от устойчива подкрепа, за да може да предоставя помощ на нуждаещите се иракчани. Също така трябва да разгледаме тази криза, която се развива пред нашия поглед. Гледаме това по телевизията и по, на компютърните екрани от превземането на Мусул Виждаме как това се отразява на семействата в планината Санджар и Рамади. Трябва да направим всичко по нашите сили, за да им помогнем. Хората в Ирак се нуждаят от нашата помощ сега. Този план за хуманитарен отговор предоставя конкретен начин, по който да се процедира, за да се предостави необходимото на жените, момчетата, момичетата и мъжете в Ирак. Не бива да ги разочароваме. Благодаря ви. Thank you, Madam Khan. Commissioner Благодаря, госпожо Кан. Сега комисаря Стелини да си имате думата. Скъпа Линда, скъпи Алмар, ваши правителства, ваше правителство, господин Алджабури, ваше правителство, министър Синди, ваше правителство, дами и господа. Първо, Бих искал да благодаря на председателстващите Европейския парламент, по-скоро комисиите по външни въпроси и развитие, за това, че са домакини на това важно събитие. Е, Елмар Брок и Линда Макеван. Благодаря им. Многократно те са проявявали своята ангажираност и готовност да помогнат на иракчаните в е, трагичните събития на войната, за помогнат за преживяването на следващите поколения иракчани. Благодаря на техните превъзходителства доктор Салим Абдулах Алджабури, който е говорител на иракския парламент, и доктор Али Синди, министър на планирането на регионалното правителство на Кюрдистан, за това, че присъстват сред нас. Благодаря на всички вас също за това, че сте тук. Скъпи приятели, повече от година след първата вълна на разселвания в Ирак, държавата страта все още страда от един опустошителен конфликт. Конфликт, който провокира една от най-тежките е, хуманитарни кризи в наше време. Нека да дам израз тук на отношението на Европейския съюз, което е заклеймяване на ислямска държава, е, чиято политика на терор трябва да има край. Целта на моята мисия, аз посетих е, е, Ирак ще посетя Ирак скоро. Целта на моята мисия е двояка. Първо да изразя солидарност на иракския народ и правителството, да ги успокоя, че нашият ангажимент е наистина сериозен и дългосрочен. И второ, да видя как стоят нещата на място. Да видя какви са, докъде се просират границите, да видя къде има липси и празноти, ще имам срещи с е, разселени хора, хора, които са принудени да напуснат домовете и имотите си. Това са села и градове, включително и Рамади, откъдето над 200 000 души са избягали, са напуснали домовете си. Ще се срещна с тях, за да чуя разказите за ужасяващите им преживявания – да чуя какво ги тревожи и да им кажа, че не са сами. Помощният генерален секретар Кан вече цитира някои шокиращи цифри за хуманитарната трагедия в Ирак. Над 8 милиона души отчаяно се нуждаят от помощ. Почти половината от тях са деца. Тези цифра се увеличила с 400% само в рамките на една година. Но боя се, че най-лошото още предстои, тъй като конфликта се задълбочава. Почти 2 милиона, близо 2 милиона допълнително ще бъдат разселени до края на годината. Кризата засяга цялата страна и всяка общност там. След малко ще видим един видеофилм, където наистина ще видите картини от трагедията. Това са хора, които разчитат и зависят от нашата подкрепа. Отговорността да отговорим на реалните нужди на тези хора е обща. Нашата солидарност трябва да продължи да трябва да продължи и трябва да се чувства, да е осъзнателна. Европейския съюз мисля, че отговаря, а, а, на своите, изпълнява своите морални задължения в това отношение. Благодаря и на Саудитска Аравия също, които също много щедро ни подпомагат. Но разбира се, колективната ни подкрепа трябва да се засили. Жестоката действителност е, че хуманитарният отговор в Ирак страда от критично от недостиг на средства. В резултат опас, има опасност милиони да останат без достъп до чиста вода, храна, подслон, здравеопазване, основните условия за оцеляване. Там нещата са на живот и смърт. Нещо повече, положението в Ирак представлява сериозна заплаха за сигурността. То дестабилизира цялата страна, целият регион. То подхранва омагиосания кръг на насилие и раздробяване. Сигурност на финансирането, за да се подполага на Ирак, не е само морално, морален дълг. Това е една необходимост, свързана с сигурността. Ето защо е такъв приоритет за Европейския съюз, за иракските власти, за международната общност. Нашата помощ трябва да бъде да почива на принципна основа. Тя трябва да стига до всички уязвими хора, да зависи от техните нужди, а не а, е, да има да, политически съображения. Независимо от религиозните, общностните принадлежност, е, независимо от географското положение, трябва да оказваме тази помощ. Скъпи приятели, очаквам да чуя вашите презентации и дискусията днес. Преди това обаче, нека заедно да гледаме видеофилма, който он е направил, посветен на хуманитарната трагедия в Ирак. كأنه ما يعني ما إلى أي شيء ما إلى أي دور ما إلى أي قيمة بالحياة ليش بالسلاح طلعون няма никаква ценност живота, човешкия живот. Защо? Защо е така? Там, където живеем, всички ни мразят. В Ирак хуманитарната трагедия продължава да се разгръща е, екстремистските групи лансират офанзива на насилие, в резултат на което от януари 14 година 2 милиона и 900 хиляди души са били разселени. Те търсят обежище в лагери или в други общности, които могат да им дадат е, подслон. Отчаяно се нуждаем от помощ от международната общност. И, меж... и Обединените нации – предоставят тази помощ и я разпределят. От кризата, от началото на кризата, хуманитарни агенции са предоставили храна, вода и санитарни материали, здравни услуги, спешни пратки за училища и работа за хора, за да преживеят. Уязвимите са децата и, и жените. От началото на кризата ние сме увеличили, сме предложили бюджета си, домовете си на хората, но не можем да се справим сами с това положение. Важно е да бъдат прияти тези хора, да им оказваме помощ. Това е обща отговорност. Казват ни да чакаме, но аз имам близнаци, новородени и те страдат. Аз не мога да чакам. Трябва да се направи нещо. Никак нищо не е направено. Живеем в е, е, пустинята под изгарящото слънце. Няма достатъчно вода. милиони уязвими хора зависят от нашата помощ, но средствата свършват бързо. След месеци, може би повече от половината от хуманитарните нужди ще са ще, хуманитарните нужди сигурно ще се удвоят. some of the camps. В някои от лагерите близо до Ебрил, а, също така и в Йордания, пък и в Ливан и Турция, положението се влушава. Виждате при какви нечовешки условия живяват, живеят хората там. което показва, че трябва да направим нещо. Но ясно е, че от една страна трябва да оказваме хуманитарна помощ, от друга страна е да намерим политическо решение. Защото тези лагери, условията там са симптомите, а не причините. Затова много ме... С интерес очаквам да чуя какво ще каже говорителя на Иранския парламент защото той е поел огромна отговорност на плещите си като председател на парламента, който работи за стабилизирането на Ирак, което, между впрочем, е условие и за успеха и ефективността и на нашата помощ. Господин председател, имате думата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 الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي المحترم Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, уважаеми господин председател, много се радвам, че днес вземам думата пред вас по повод на започването на плана за хуманитарен отговор в Иран. Позволете ми да изкажа моята благодарност и да е, направя това от мое собствено име, от името на моя народ и от името на иратското правителство за е, доброто шество, което поемате над нас. Искам да благодаря на бившия екип на ОНЕ по председателството на госпожа Лис Каранди, която работи много за да бъде започнат този план. Аз искам да се обърна и към всички хуманитарни организации, които работят в Ирак, които извършиха огромна работа и които облегчиха страданието на нашия народ и на всички емигранти и жертви на тероризма. Дами и господа, идваме от Ирак, то люка на иракската цивилизация днес вече е унищожена и е, около е, народа на Ирак е, тече кръв е, и е, е, това се дължи на тероризма, който сложи ръка върху бъдещето на народа, върху институциите и представлява заплаха за бъдещето на нашия иракски народ. Днес Иран е поставен е, пред политическо предизвикателство да се бори срещу международния тероризъм и е, това застрашава цялата международна цивилизация. Тероризмът не познава граници и няма нищо. Е, което може да се очертае ясно в неговата програма. Така че международната общност трябва да работи с нас, заинтересованите страни също, за да се сложи край на този тероризъм и да не се позволява този тероризъм да налага друг начин на живот на нашия народ. Борбата с тероризма означава инвестиция в бъдещето на нашия народ, на е, нашите е, деца е, това е инвестиция в тяхното бъдеще и е, всичко се базира по принцип на е, дарения от страна на дарителите, разбира се. Аз искам да благодаря на всички е, донори за положените усилия, за предоставената помощ и най-вече е, мъжете, жените, вдовиците. Дов, възрастните хора, всички те е, попадат е, под е, жертвите на е, това престъпление, тероризма, което всъщност представлява престъпление срещу човечеството. Така че е, благодаря много на международната общност за това, че бяха спасени милиони, бях хиляди животи и е, благодаря също за хуманитарната помощ, за храната, за медикаментите, за помощта в образованието. Сега международната общност е, към нея се обръщам с молба да е, продължи тези усилия и да даде този хуманитарен отговор. Хуманитарната ситуация непрекъснато се влушава, най-вече след атаките срещу Рамади и правителството Ради Амбад. Е, предизвикателствата в Ирак е, надхвърлят капацитета на възможностите на Ирак. Е, в своята история Ирак е била страна донор, която е предоставила помощ на бежанците, на всички хора, които имат нужда от помощ. Но в момента обстоятелствата не са такива в Ирак и нашата страна не е в състояние да отговори на нуждите на а, милиони хора, също и поради спада на а, цените на петрола. Ние не можем да отговорим на терористичните атаки от страна на ислямската държава. Нарушават се всички закони, Божиите закони и човешките закони. И иракското правителство се опита да заеме милиони долари, за да окаже помощ. Ние създадохме специализирани комитети за извършване на мониторинг върху ситуацията на разселените хора, на хората, които страдат от насилието. И Ирак прие план за възстановяване на регионите, които са освободени от терористите. Ние можем да помогнем на тези градове, за да могат отново да приемат своите жители. Днес ние имаме е, център за международни операции. Този център работи 24 часа в денонощието и е, отговаря за е, развитието и за разселените хора. Към всяко министерство в е, правителството има е, комитет за спешни мерки и председател е губернаторът. Е, ние извършваме нашата дейност на ежедневна база и е, това се прави от всяко министерство, също така и от парламента. Дами и господа, ситуацията, пред която сме изправени днес, е ситуация, която от ден на ден става по-лоша. Страданието на гражданите е пропорционално на влушаването на ситуацията, поради което аз отправям апел е, от тази трибуна към всички страни донори да е, предоставят спешна помощ на плана, който започваме днес. Опасността от тероризъм запла... не заплашва само самите жертви. Това е опасност, която не познава граници и която е, излага на риск всички части на обществото. За да приключа, бих искал да похваля усилията, които бяха извършени от международните хуманитарни организации, най-вече на неправителствените организации, които работят в Ирак. Тези организации работиха в изключително тежки и опасни условия и успяха да получат достъп е, до разселените лица Хиляди пъти ви благодаря и а, още веднъж изказвам огромното си признание на международните организации. Благодаря ви и за това, че ме изслушахте. Много благодаря. Сега ще дам думата на Антони Лейк, който е изпълнителен директор на УНИЦЕФ. Заповядайте. Благодаря много, господин Брок, доктор Алджабури, Уважаеми госпожи и господа, като начало няма микрофон за оратора. Моля микрофон за оратора. Did anybody hear me? Чувате ли ме сега? Да, чудесно. Като начало бих искал да започна с една относително добра новина, а именно, че Ирак не се превърна в забравена криза, нещо, за което много се опасяваха. Докато светът се фокусираше върху други бедствени ситуации и конфликти в света. Всъщност всеки ден виждаме новини за Ирак в новините, по телевизията, в социалните медии. Лошата новина е, че тези заглавия, дискусии, блоговете по-често се концентрират върху военната и политическите измерения на конфликтите, а не на човешките бедствия, на които те причиняват. Преди около година вниманието на света беше приковано от а, а, отчаяното изселване на хиляди от Мусул тежкото положение на язидите и други малцинства и, и жените и децата се бяха превърнали в стока на пазара, подложени на сексуално насилие и убийства. Днес такова а, внимание липсва, въпреки че потребностите от хуманитарна гледна точка нарастват и а, зверствата продължават. Ето защо трябва наистина да отправим едно послание за измеренията на тази, тази криза. Както господин Сталянидис каза, повече от 8 милиона хора в Ирак, предимно деца и жени, се нуждаят спешно от помощ. 8 милиона. Представете си за секунда броя на хората, 5 пъти броя на населението в Брюксел и околностите, които се нуждаят от такава помощ. Само през последния месец около 180 хиляди души напуснаха Рамади и а, това доведе до четвърт милион бежанци от а, Сирия, които потърсиха а, убежище в а, общностите в Ирак. В момента има почти 1 милион вътрешно разселени а, хора в а, Кюрдистан. Това не е просто суха статистика, това са хора. Това са хора, като тези, които видяхме във видеоматериала семейства, които са отделени от семействата си, от домовете си, от общностите си. Мъже и жени, които се борят за да преживеят, за да осигурят бъдеще на децата си, деца, които имат необходимост от условия за игра и за обучение – не забравяйте, че това е криза, която засяга не само беженците и вътрешно разселените лица, но също така засяга приемащите общности, правителства, хуманитарните агенции, които се опитват да се справят с ескалиращите хуманитарни потребности и да достигнат до тези, които се нуждаят от помощ. Защото наистина голямо предизвикателство е достъп до тези места защото много от тези места се контролират от военни групи. И няма как да се предвиди как ще се развият нещата, защото нещата се променят всеки ден. Много хора непрекъснато се местят и е много трудно помощта да достигне до тях. Освен това, виждаме съвсем ясно, че стотици хиляди нови вътрешно разселени лица те продължат да се появяват на хоризонта в развитието на кризата. Но и в тези условия трябва да бъдем насърчени от това какво можем да постигнем. Заедно с хуманитарните партньори подкрепяме правителството в предоставянето на вода, храна и основни принадлежности за над 2 милиона души. В 30 лагера се осигурява подслон за над 240 хиляди души. Осигуряват се и нови лагери. След случаите на детски паралич започна кампания за вакциниране, която достигна до 5,3 милиона деца и това може да помогне за облегчаването на ситуацията. Около 270 хиляди разселени деца, най-невинните жертви на конфликта се нуждаят от достъп до обучение. Някои от тези ползи са под риск, защото в момента а, има недостиг от а, помощ и капацитетът за предоставяне на тази помощ е неадекватен. 4 милиона и 400 хиляди души, нека повторя, 4 милиона и 400 хиляди лица се нуждаят от храна. Над 3 милиона деца и подрастващи, 3 милиона, нямат достъп до адекватно образование. 650 хиляди разселени деца са загубили почти цяла учебна година. Над 7 милиона души се нуждаят от вода, санитарни условия и здравни грижи. Заболяванията, свързани с липсата на тези услуги, се виждат в най-уязвимите общности холера, шарка и те са истински заплахи. И нека да не забравяме насилието, пред което са изправени хората в Ирак, основено децата и жените, които са подложени на физическо насилие, робство и сексуално насилие. И тук наистина трябва да кажа наистина робство защото всичко това наистина се случва на място. Децата се използват като а, самоубийствени атентатори и като живи щитове всяко зверство и лишаване от основни нужди се отразява не само върху настоящето, но и върху бъдещето. Комбинацията от недостатъчно храна, неадекватни и здравни условия, липса на образование и насилието поставя под риск цяло поколение от млади хора. Без желанието за прошка и за помиряване, как може да се изгради на ново Ирак? С толкова много предизвикателства и потребности, наистина е трудно, е лесно човек да се обезкуражи. Но си напомням, че а, е, разликата между това да постигнеш 70% от това, което трябва да направиш и 80% засяга благоденствието на стотици хиляди деца и техните семейства. Но както Лиза Гран ще ни каже, без допълнителни средства, повече от половина, е, половината от е, хуманитарните операции в Ирак ще бъдат прекратени в страната. Ето защо наистина трябва да действаме сега незабавно. Какво означава незабавно? Това означава, че в областта Дахук вече се осигуряват повече хранителни доставки за вътрешно разселените лица здравните услуги, предоставянето на вода и хигиенни грижи в лагерите наистина се изчерпват. И това е един критичен момент за действие, защото наистина ни грози опасност от разрастване на болестите. Но трябва да бъдем реалистични. Знаем, че глобално, в глобално отношение хуманитарните нужди се разрастват, а ресурсите са ограничени съкратихме първоначалната помощ на половина и сега съкръщаваме още повече. Това означава, че апелът ни е наистина още по-критичен, защото без допълнителни 500 милиона долара през следващите 6 месеца операциите просто няма да успеят. А това не можем да си го позволим. Не можем да разочароваме смелите хора в Ирак, които всеки ден се борят за оцеляване. Всеки път, когато се срещна с тези хора, всеки път, когато видя света пред очите на вътрешно разселените лица, виждаме какви са психологическите и физическите предизвикателства. Когато посетих през януари тази година региона Айнкава в Ербил, видях какво означава да търсиш убежище. Срещнах се с семейство. Мъж, бременната му съпруга, възрастната му майка и три малки деца, които се бяха приотили в, в една обществена сграда, без да имат лично пространство и основни условия на живот. И трябва да отбележа, че втората им дъщеря беше родена там. Съпругът ми каза, че това е несравнимо с това, което са оставили за гърба си и се радва, че са там в безопасност. И това се чува непрекъснато. И това подчертава колко важни са нашите усилия, за да предоставим не само помощ за, деца, за хората в Ирак и Сирия, но и надежда. Независимо от това, което преживява това семейство и много други, те все още имат надежда за себе си, за Ирак, за региона и за бъдещето си за нашето бъдеще, защото всички ние споделяме едно бъдеще. Ето защо помощта, която търсим днес не е за агенциите на ООН, а по-скоро да покажем, че ние в ООН можем да помогнем на тези семейства и тези деца, така че те наистина да поддържат надеждата си. Благодаря. Thank you very much, Anthony Lake. Благодаря много, Антони Лейк. Сега ще дам думата на доктор Маргарет Чан, генерален директор на Световната здравна организация. Благодаря, господин председател, господин Бър, господин Макавър, господин председател на Иракския парламент, моята сестра госпожа Кани, моя, моята сестра Тони Лейк, ваши производителства. Дами и господа, добро утро! Това е, беше почет за титла на, за, на Антони Лейк. Тази сутрин, дами и господа, вие чухте една ужасяваща разказ за, за, и статистика за иракския народ. И моя брат от дясно и моята сестра ви разказаха с съвсем конкретни факти. Положението е наистина много тежко и то се влушава много бързо сектар, секта, сект, сектариански напрежения, въоръжен конфликт е, пречат на е, разселените да намерят обежище. Е, Достъп до основни здравни услуги от такъв достъп трябва да се осигури за 7 милиона души. Населението, което е обслужено пряко през сегашните, чрез сегашните 77 здравни центрове, възлиза близо на 2 милиона и 700 хиляди. 40 болници и над и няколко стотин здравни заведения са разрушени над 75% от здравните работници са напуснали е, местата си, е, работни си места, за да търсят е, сигурност. Защитата на болниците и линейки би трябвало да се спазва от всички страни в конфликта, защото условията на живот са ужасни, санитарните условия са ужасни, е, опасността от разпространяване на зараза и болести също, е, изключителните летни горещини, за които спомена е, Тони, се добавят към човешкото страдание вече се говори за едра шарка, близо 80, 18 от местните правителства говорят за това, холера също. Менингит, е, два случая на е, детски паралич бяха е, разкрити. Всичко това говори за сриването на здравната, системата на здравоопазване. Хората нямат достъп дори до най- основни те мерки на превенция, като иммунизацията, вируса на детския паралич и други са много е, хитри, както, е, ако може така да се каже, те е, се възползват от възможностите, които създават конфликтите. Хората с е, хронични заболявания, диабет, рак, те имат нужда от редовно достъп до лекарства, но този достъп е прекъснат. Веригата на доставки за основни лекарства също е прекъсната. Тези, които работят на място, се опитват по всякакъв начин да компенсират това, но пречи им недостъпа до местата, недостига на гориво, недостига на електричество, което прекъсва цялата верига. Въпреки това, нашите партньори в областта на здравеопазване правят, полагат на човешки усилия да помагат. Милиони, до милиони хора са служени, са стигнали основни лекарства и услуги. Успяват да бъдат вакцинирани също голям брой от тях, както чухте преди малко. Но, дами и господа, без е, необходимите средства няма да можем да продължим да предоставяме тези услуги. 84% от всички проекти и здравни центрове ще трябва да бъдат затворни преди края на юни, а вече сме началото на юни. Само помислете за миг какво означава това за хората на Ирак. Една на жена, която трябва да роди безопасно. Едно дете е болно от пневмония или разстройство – болести, които могат да бъдат фатални, ако не се лекуват на време. Хипертоник, който трябва да взема лекарства, за да не получи удар или инфаркт, или пък болко успокояващи, най-малкото. Помислете си какво означава това за здравната сигурност в региона и отвъд региона епидемии и вируси, те не се съобразяват с границите. В заключение, дами и господа, ще кажа отново. Хората на Ирак се нуждаят отчаяно от помощ. Хуманитарен дълг е да се погрижим за техните нужди, но е той и предпоставка за дългосрочното възстановяване и стабилността на страната. Защото много може да се направи с мал, е, простичка и не толкова скъпа намеса. Финансиране за помощ, за да се облегчи трагедията и да се разсее отчаянието на толкова, на милиони хора. Нека да им дадем надежда. Um, thank, thank you, Dr. Chan. I think we heard... Благодаря, доктор Чан. Чухме от изказалите се за необходимостта да действаме без бавене. Това сочи колко сериозна е отговорността на всички от нас да действаме бързо, след като срока е до края на юни, разбирате за какво става дума. Това е една неотложна хуманитарна нужда и трябва да ускорим действията си, иначе ще сме свидетели на много повече картини на трагедии и ще трябва да живеем с своята гузна съвест. Сега ще помоля да се сменят участниците в панела и ще помоля Лизагран да дойде на И така, уважаеми колеги, следващия оратор е госпожа Лиз Гранде, която е заместник специален представител на генералния секретар, постоянен координатор, координатор за хуманитарната помощ за Ирак. Госпожа Грант наистина се радваме, че вие ще можете да ни опишете какви са потребностите и какво можем да направим, за да облегчим ситуацията. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, участващи в тази важна среща. Това, което ще направя сега е да споделя един общ преглед на хуманитарния апел. Има и PowerPoint презентация, която ще ви представя. Ключовото, което искам да споделя е, че хуманитарната криза в Ирак е една от най-комплексните кризи и променящи се в света. Това е аспект, който беше подчертан от редица от участниците тази сутрин. Освен това, това е една от най-бързо разгръщащите се кризи. Броя на хората, които се нуждаят от живото спасяваща помощ се увеличил 4 пъти през последните няколко месеца. Затова казвам, че непрекъснато се разраства. Както беше казано, кризата се отразява на всеки един от, на всяка една от 18-те провинции в страната. От хората, които се нуждаят от помощ, виждате тук на картата къде са концентрирани потребностите. Колкото по-големи са оранжевите точки, толкова по-големи са потребностите. Виждате в провинция Аймбар и има повече от 1 милион хора. От Нинава има 1,3 милиона. В Киркук 1,18 и така нататък. В момента, както редица колеги казаха, има 8 милиона и 200 хиляди души, които а, ние знаем, че се нуждаят от помощ. Знаем, че през идните месеци хуманитарната ситуация ще се влуши това означава, че милиони 700 хиляди още ще се нуждаят от помощ. Това означава, че до края на годината около 10 милиона иракчани ще се нуждаят от форма на животоспасяваща помощ, а общото население на страната е 36 милиона души. Освен, че това е една от най-комплексните кризисни ситуации, най-бързо променящите се в света, това е криза, която поставя пред сериозно предизвикателство капацитета на хуманитарните агенции. Както Тони Лейк и останалите колеги казаха, повече от 4 милиона и 400 хиляди души се нуждаят от храна водещи сълскостопански региони включително и житницата на Ирак са под контрола на Исламска държава, което възпрепятства достъпа до храна. Освен това, общностите в Ирак, хората, семействата са отворили домовете и сърцата си и приветстват разселени лица. И наистина приветстваме тяхната готовност и гостоприемственост. Знаем, че в цялата страна голяма част от общностите наистина са в мизерно състояние. Те са на, в, изпаднали в бедност, защото са приели толкова много разселени лица в домовете си. Наистина има много рискове в Ирак. Председателят на парламента подчерта, Та комисарят Тони Лейк подчертаха това, че наистина страната се намира на един ръб в момента. И това е наистина бедствено положение. Ако се провали хуманитарната операция, и това може да се случи, ако няма финансиране, националното сближаване и а, преодоляване на а, различията ще се подрие и наистина трябва да действаме в солидарност с правителството и хората в страната, за да преодолеем това. Друг елемент, който беше разискван тази сутрин, а именно, че нарушенията на човешките права се проявяват в Ирак. Това е и да да рече, че тук става въпрос за криза на зачитане на човешките права най-вече нарушенията, насилието, на които са подложени жителите на Ирак. Цяло поколение от деца са подложени, са в риск. Разграничението между отделните секти също поставя под риск множеството, милионите разселени лица. Една трета от страната, виждате в тъмно синьо и светло синьо, много трудно може да се достигне. И именно в тези райони се намират най-уязвимите хора. Те, това са хората, за които най-много се тревожим и това са местата, които най-трудно можем да достигнем. Всички, които следят новините за Ирак, знаят, че нещата от хуманитарна гледна точка ще се влушават. Наистина това е лятото на недоволството. През следващите няколко месеца, поради конфликта, поради а, бунтовете и а, контрабунтовете, наистина ситуацията ще се влушава. И както казах, броя на вътрешно разселените ще нарасне с близо 2 милиона души. Ето защо едно от нашите очаквания е, че а, тези а, борби наистина ще засегнат още повече общности. И градските райони, и цели области, както видяхме преди няколко седмици в Рамади, а, ще бягат, а, за да спасят живота си. Това се очаква. В рамките на 48 часа над 500 000 души напуснаха Рамади. И през идните месеци ще видим подобна ситуация на тази в Рамади. Хуманитарните партньори правят всичко по силите си, за да помогнат, за да могат да подкрепят партньорите си, базираните на място организации, неправителствените организации, които предоставят услуги. Както доктор Чан, Тони Лейк споменаха, през последната година 150 организации бяха на място и те достигнаха до 2 милиона и 500 хиляди души всеки месец. Говорейки за операцията, трябва да бъдем искрени и честни за някои от предизвикателствата, пред които се изправяме. Това е операция, която се разраства много бързо, но честно казано беше ни трудно да проследим сложното развитие и непрекъснато разрастващите се потребности. Ето защо операцията беше трансформирана и преструктурирана. Установили сме и Център за хуманитарни операции и се опитваме наистина да осигурим инициативи, които да имат ролята на превентивна сила – също така има и резервен авариен план. Правим непрекъснато оценка на ситуацията, така че нашите реакции да бъдат съвсем точни. Освен това, механизмът за координация с правителството беше укрепен и подсилен. Едни от най-впечатляващите елементи от операцията бяха очертани от Тони Лейк – става въпрос за механизма за бързо реагиране. Това означава, че през първите 24 след като напусне дома си едно семейство, неправителствените организации достигат до това семейство, за да предоставят храна за няколко дни, питейна вода и други неща, от които могат да се нуждаят. Всичко е събрано в един пакет, една котия. Това се осигурява от неправителствени организации, ООН, които допълнително предоставят допълнителни предмети и неща, от които се нуждаят. Два милиона хора на повече от 2000 места са получили тази помощ. Една от тревогите е, че през последните няколко месеца се изчерпват тези спасителни пакети. Това означава, че наистина в други райони, като Адита, Сумар, ако се случи бедствено положение, няма да имаме възможност да реагираме и да предоставим тези средства от първа необходимост за нуждаещите се. Друг важен елемент от механизма е, че можем да достигнем до хората в най-тежко състояние и при най-тежките обстоятелства. Вече говорихме за тежката действителност над 50% от операциите и хуманитарните действия действия е, ще бъдат съкратени или намалени през следващите месеци, ако не получим финансиране. Тук не преувеличавам, това не е, е преувеличение. Наистина над 50% от операциите ще бъдат съкратени или прекратени. Както Тони каза, в момента световната програма за отпускане на храна трябва да бъде подсилена. Както доктор Чан каза, 77 е, съоръжения, станции, ще затворят и започнаха да затварят вратите си през май. Много от здравните центрове затвориха. 77 клиники ще затворят вратите си. И вече казах, че и тези спасителни пакети са на изчерпване. Следващият елемент, който искам да очерта и то от ключово значение е, че правителството на Ирак ръководи тази операция. Те са напълно ангажирани в провеждането на операцията. Те подсилиха тази операция. Правителството на Ирак предоставя обежище, лагери, финансови средства, отвориха вратите на училищата и клиниките, здравните заведения. Голяма част от капацитета им обаче беше загубен и а, заради а, сриването на цените на петрола и нямат а, тези ресурси и този капацитет при нормални обстоятелства една страна с средни доходи като Ирак ще може да се справи с товара на хуманитарната операция. Както казах, правителството засили усилията си, но в момента правителството е притиснато в ъгъла, нуждаят се от помощ. Ето защо е този международен апел. Затова казваме на международната общност. Сега е момента наистина да проявим солидарност към правителството и хората в Ирак, за да можем да им помогнем. Този план за хуманитарен отговор е наистина важен приоритет, който се прави в региона. Знам, че колегите в ОНЕ очакват един апел, който да бъде съпроводен от конкретни действия. Правим го това, защото трябва да гарантираме, че помощта, която предоставяме, отговаря на международните минимални стандарти. Но както колегите вече казаха, знаем, че по света има бедствени ситуации, които налагат голям натиск върху бюджета на дарителите. Знаем това. Затова в случая на Ирак казваме, че трябва да осигурим един минимален пакет. И този минимален пакет трябва да бъде а, за първа необходимост, втора необходимост и глобален а, отговор. Знам, че а, това е апелът а, на нашите партньори в Ирак, така че да предприемем необходимите действия и да отговорим на минималните международни стандарти. Но не сме в такава позиция. Ето защо наистина това, което представяме, е един основен апел, който някога е отправен от този регион. И той представлява наистина минималния пакет, който да бъде предоставен като първа необходимост и като общ пакет това ни поставя в една морална, непрекъсната спирала. Трябва да покрием минималните международни стандарти. Това е наш дълг. Но в случая на Ирак, поради недостига на финансови средства и ограничения капацитет, имаме възможност само да постигнем минималното, един минимален пакет. И именно за това призоваваме. 500 милиона долара за следващите 6 месеца. Опитваме се да достигнем до милиони хора. Един от ключовите аспекти за нас е необходимостта да се постигне нов баланс в международната ангажираност, така че да се включи и хуманитарната помощ. Опитваме се да балансираме международния отклик чрез хуманитарна помощ реалния план има 6 ключови цели. Специализирана подкрепа и закрила, защото това е операция по закрила, хуманитарни операции за хората, които зависят от нас, за да им дадем възможност за достъп до а, а, основни грижи също така застъпваме се за връщането на разселените лица. И последния ключов аспект е подкрепа за правителството, за да се премине към основна социална програма за социална закрила. И в случая на Ирак знаем, че хуманитарната помощ, която се предоставя, има а, своя стратегия. Във всяка една област има една много мащабна социална програма. И защо, тъй като правителството е притиснато във ъгъла заради ограничените си ресурси, няма възможност тази програма да се разрасне. Но когато се възстановят цените на петрола, това ще се случи. Международните организации няма да трябва да правят това, което искаме сега в момента от тях. Но в момента се нуждаем от тях. Трябва да подкрепим прехода към една подобна социална програма за социална закрила сила. Както вече казахме, осигуряваме минимален пакет, който се предоставя за, в отговор на първостепените нужди и като общ пакет. Тук се включват храна, вода, санитарни условия. При пакета от първа необходимост се включва вода, храна и хигиени материали на втора линия се включват помпи, генератори, също така съоръжения за хигиенни условия. И целият пакет включва и цялостна санитарна и канализационна система. Всички, които се запознаят с този апел, могат да видят какво правим като първа необходимост, на втори етап и като цялостен пакет. Накрая още няколко елемента. Това е едва извънредна ситуация на ниво 3 в световен мащаб, което а, трябва да премине към а, едно подсилено, а, подсилена помощ за правителството в страната. На следващия етап трябва да подпомогнем правителството да подобри отпускането на този а, план. На последния слайд виждате някои данни за основните а, аспекти в а, цялостния план. Това е най-мащабният апел, който някога е отправен от този регион. По по отношение на е, продоволство на сигурност 180 милиона, здравеопазване 60 милиона, вода и санитарни условия 44 милиона, обежище 95 милиона. Виждате всички тези а, е, статистически данни, от които се нуждаем. Това е възможност да изразим нашата благодарност към парламента на Европейския парламент, към службата на Европейската комисия за хуманитарна помощ за това, че можем да присъстваме тук и да отправим този апел. Благодарим и на правителството на Ирак за това, че ни прие в страната си и ни позволи да окажем подкрепа в тези тежки времена. Благодаря. Благодаря ясна картина на нуждите видяхме с съответните цифри за разходите необходими. Сега ще помоля да се сменят панелистите. Ако обичате, заемете местата си. Колеги, аз трябва да е, напусна това заседание, защото трябва да се включа в дните за европейско развитие днес в Брюксел, но ще предам председателствата само трябва да кажа, че тези въпроси ще пренесем и в този ден посетен на въпросите, проблемите на развитието. А сега давам, отстъпвам председателството на заместник председател на комисията АФЕТ. Buenos días. Vamos a empezar con el sexto punto, que es el... Добър ден na всички. И продължаваме веднага с точка 6. Това е хуманитарния подиум. para introducirle voy a dar la, la palabra al señor. Първо бих желал да предоставя думата на господин Сарансен. Моля. Добър ден, господин председател. Добър ден на всички. Аз замествам господин Сьоренсен и то, колегата трябва да присъства на едно събитие за ебола. Аз Жан Девагава, аз съм директор на сектора за операциите в Хуманитарната агенция и в Генерална дирекция за хуманитарна помощ. Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, тук всички се познаваме много добре. И мисля, че от гледна точка на отдела за хуманитарна помощ в Европейската комисия, това събитие е чудесна възможност да очертаем положението, основните предизвикателства и как може да се откликне към ситуацията в Ирак. Трябва да се фокусираме върху защитата на гражданите. Много вече споменаха, че това е криза на защитата на хората и криза на хуманитарната помощ. И това е наистина едно сериозно предизвикателство, когато се изправяме пред кризисни ситуации като тази. Не е необходимо да казвам, че наистина приветстваме усилията на Лиза Гранде всички бяхме впечатлени от презентацията, не само от качеството на работата, която се извършва, но и за ангажираната презентация, която тя ни представи. Благодарение на нея и пълната подкрепа на агенциите и партньорите, които работят в Ирак, наистина оценяваме положителното развитие в хуманитарния отговор с очакванията за ефективност и резултатност на действията в хуманитарната помощ, както беше очертано подчертано в презентацията. Това, което бихме искали да подчертаем в тази рамка, са основно три характеристики на а, отговора. На първо място това е подход, който засяга цялата страна Ирак много лесно е да се пропуснат някои труднодостъпни региони, както беше подчертано вече. Много от нуждаещите се наистина са в райони, които трудно се достигат. Стотици хиляди хора, които се нуждаят от помощ, не са получили хуманитарна помощ през последните месеци. Това трябва да бъде отчетено и трябва да положим всички възможни усилия. Това е наш морален дълг, както посочи и комисарят. Това е хуманитарен дълг да достигнем до тези, които се нуждаят, независимо къде са и кои са. Втората характеристика на отговора, който оценяваме високо, е интегрирания характер на отговора на хуманитарната криза. Два примера, за да подчертая това. Защо разрастването на а, Центъра за хуманитарна помощ в Ербил и Багдад е от ключово значение, за да може да се очерта и анализират а, хуманитарните нужди в цялата страна за планирането и осигуряването на хуманитарна помощ. Това е от ключово значение за прилагането на прилагането на подхода за Ирак. Това усилие за координация отразява усилията, които са на ниво централно управление, но също така и на ниво управление на отделните области. И тук наистина съм благодарен за казаното до сега, но и очаквам да чуя и повече данни. Високо ценим и механизма за бързо реагиране. Подкрепяме УНИЦЕФ за управлението на този механизъм. Наистина то е много важно важен, за да може да се осигури непрекъсната хуманитарна помощ за тези, които се нуждаят в труднодостъпните райони и за да се покрият пропуските в хуманитарната помощ. Защото по този начин хуманитарната помощ ще се загуби. И не на последно място, както посочи Илис в последната част от презентацията си, не толкова по отношение на една стратегия за изход, но оценяваме взаимодействието между ОНЕ и добре координираните партньори и системите за отпускане на средства и механизми. Това е самостоятелен елемент в стратегията и наистина това е инструментът, който може да допринесе за нашата цел за консолидиране и изграждане на ново на социалната спойка в Ирак. Нещо толкова важно за бъдещата стабилност на страната наистина трябва да откликнем на основните нужди на населението по един по-достоен начин, отвъд стандартните средства за помощ, храна, вода и така нататък. Няма да бъде лесно това да се постигне, е, особено предвид иновациите в хуманитарната помощ. Това ще изиска много усилия не само от страна на дарителите, но и на работещите на място и на публичните власти в Ирак. Наистина подкрепяме и, сме, е, и приветстваме е, тази програма и ще подкрепим изпълнението на програмата. Благодаря. Допълнително ще мога да се включа в дискусията за допълнителна информация. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Днес имаме един наистина много качествен състав на ораторите в подиума, участниците са много добре представени в международен план. Фолкър Тюрк, помощник върховен комисар по въпросите на закрилата към Бека Бон. Наистина за мен е голямо удоволствие да бъда част от този панел. Както е, колегата от е, Върховния комисарят спомена, това е криза на крилата и всъщност наистина е, на мен се пада е, честа и отговорността да обясня какво точно означава това. Чухме много цифри, много статистика, говорим, става дума за милиони, над 8 милиона души, които се нуждаят от помощ, е, много силен компонент на раз разселени, вътрешно разселени хора в кризата на близо 3 милиона в последните две години, плюс около 900 хиляди 000 разселени преди това, така че в крайна сметка става дума за една популация близо 4 милиона вътрешно разселени. Ако добавим и 185 хиляди беженци от Ирак, които са, са потърсили убежища в, в съседни страни или по-далеч, значи компонента на разселване в тази криза е много силен, а разселването, както добре знаем, значи означава обедняване на обществата и на пряко засегнатите. Само ако помислим за отделните хора, мъже, жени, младежи, наистина тяхната трагична съдба, понякога многократното им разместване, а това е факт за Ирак, то, това не означава еднократно преместване, а многократно. И много хора са преживели това и всичките въпроси, свързани с защитата, които се отнасят до този процес. Регистриране документи. Това е наистина сериозна травма, защото много от тях са свидетели и жертви на ужасяващо насилие, сексуално насилие. Те са подложени на това и на много сериозни нарушения на правата, основните права. И ако, ако те в крайна сметка намерят безопасност някъде, страната, ако я намерят, защото е, чухме и за обградени, обсъдени групи население. Е, тук понятието безопасност е много относително. Ясно е, че когато се занимаваме с компонентата е, протекция, защита, това означава, че това трябва да е хуманитарен отговор, много енергичен отговор на конкретните проблеми на вътрешно разместените и отговор наистина на конкретните им нужди. Още нещо. Току-що е, говорих пред е, комисията е, Либе, граждански свободи, справедливо правосъдие и вътрешни въпроси. И може би ви се струва, че връзката не е толкова очевидна, но такава връзка има. Това, което научихме от примера с Сирия е, че много сирийци сега започват е, с е, лодки да прекусяват Средиземно море към Турция. Това не, не, не го забелязвахме и постепенно тая тенденция става очевидна, тази тенденция. Тоест, те започват да проникват в държавите, в които, от които идват е, вие. Някои ръчани също се опитат от Търция да минат в Гърция. Е, Тоест, ние трябва много на ясна картина да имаме за хуманитарните нужди в Ирак, за да отговорим на конкретните им нужди, защото ако не получат тази конкретна подкрепа хората, те ще се придвижат нататък. Те няма да могат да се справят с положението, в което се намират в момента. Така че това е много важен урок, който трябва, сме научили или трябва да научим и от сирийската криза, пък и от това, което виждаме, че се случва в Средиземно, в Средиземно море. Нещо, което спомена Илис Гранде, и това е важно. Аз също бях свидетел на това на една, по време на една мисия в Ирак преди две седмици. Невероятно е, чувство за социална солидарност сред хората в Ирак. За съжаление, медиите, е, както каза и Тони Лейк понякога, представят едностранна картина милитаризация, войници, въоръжен конфликт, но има и друга история, която трябва да се разпространява. А това е простичката човешка солидарност между иракчаните. И това е изключително важна съставка на, на, за бъдещето на, на Ирак. Важно е да се гради, да се подкрепя тази човешка солидарност с конкретни действия. Например, имах възможност да се срещна с една едно съоръжение, което е изградено от една общност. В е, там имаше и сирийски беженци в кюртските райони, но иракчани, сирийци те се бяха обединили, сформираха комисия, комитет, който се опиташе да реши някои от въпросите, които е, ги засягат, включително въпроси с ранните бракове, образование на децата и други. Ясно е, че ако човек изгражда, ако стъпи върху такива общностни структури и ако ги подпомага, може наистина да гради бъдещето на Ирак, като инвестира в това. Именно съществува такава възможност сред е, кризата на, на разселените. Виждаме и това е ле, така обещание за едно по-мирно бъдеще на Ирак. В този контекст е, от наша гледна точка е много важно да помогнем на тези общности сами да си помогнат, като им предоставяме съответното финансиране, от което те имат неотложна нужда и както казаха от е, Върховния комисарят, има нужда от е, стратегия за излизане от кризата и средствата за това, но в момента те не могат да го направят и трябва да им помогнем. Въпросът е решаващ, от решаващо значение. И, и конкретни интереси на гражданското население в Ирак са засегнати. И последното, което ще кажа, е свързано с решенията. Особено решенията в контекста на разселването. Ще се сблъскаме с това многократно. Ще виждате, сме свидетели на вътрешно разселване в резултат на военни действия. Ще има, вероятно, стотици хиляди, е, много е, повече е, вътрешно разселени след няколко месеца и до края на годината, но ще наблюдаваме и връщания в някои общности дори може би известно разместване и в Ирак, т.е. интеграция в съществуващите общности. И това трябва да подкрепяме от принципни позиции с оглед защитата, която е необходима в такива обстоятелства. Тук става дума, разбира се, пак за проследяване на проблемите, оценка, точен анализ и активна подкрепа. Ако разбира се, връщанията могат да се осъществят безопасно и достойно или тези размествания и разселвания, ако те могат да бъдат подпомогнати. Така че мисля тук, че имаме един сериозен, силен аргумент в полза на тази взаимо, вътрешна взаимосвързаност в Ирак, в региона, пък дори и в е, Европа. Важно е чрез финансирането на този план за хуманитарен отговор да откликнем на най-неотложните нужди на иракчаните. И се надяваме, че по този начин ще можем да разкажем една по-светла, една по-добра картина за трагичната бедствие и съдба на иракчаните. Благодаря, господин Тюрк. Сега Ян Егланд, е, който е генерален секретар на Норвежкия съвет за бежанците. Благодаря за това, че... Като, благодаря и поздравявам Европейския съюз за организиране на тази конференция. Наистина момента е... Едва ли може да има по-подходящ момент за провеждането на такава, такъв разговор. Споделям това, което чухме от колегите, аз е, представлявам една от многото неправителствени организации, които действат на място днес. Има много работещи по места, които вършат много, но с наша помощ можем да постигнем повече. Изправени сме пред три развиващи се паралелно сценарии на влушаване на положението кризата с защитата, протекцията означава засилващо се насилие по отношение на, на гражданското население. Мълчинства, религиозни общности са разкъсани, разпръснати из Ирак и по цял свят. Общности, цивилизации, които са съществували на това, по тези места от хиляди години. Те сега се озовават при най-ужасяващи условия. И това наистина е почти непоправимо. Това става под, е, пред очите ни. Хора са е, деца, са жени, са изнасилвани, е, възрастни, без защитни хора биват, са обект на насилие. Задълбочава се кризата, защото се отказва от възможността на е, кралското население да напусне и да, да потърси убежище, например. В провинцията Анбар, например, сме свидетели днес на ужасяващи страдания. Стотици граждани са принудени да бягат. 85% от тях почти всички не могат вече да избягат от тези райони, където биват избивани. Да избягат на безопасно място, защото те се натъкват на бариери, прегради, прекъснати мостове. Така че горчивата, горчивата реалност е, че на твърде много места населението не може просто да избяга. Няма физическа възможност да избяга, за да стигне до помощ, а ние пък не можем да стигнем до тях. Тъй, поради нарушена инфраструктура. Това трябва да на това трябва да се сложи край. Това не е природно бедствие, това е чисто причинено от е, хората бедствие. Третата криза е кризата на подпомагане, на помощта. Тя се дължи на липсата на средства. А, а необходимостта от средства е огромна, защото това става дума за милиони хора, които са на ръба на пропаста. Иракските общности се оказваха до, се оказаха доста щедри. Те поемаха разселвани, роднини, но и абсолютно непознати хора. Например, кюрското регионално правителство прояви голяма щедрост, те поеха сирийци, други иракчани. Сега обаче и е, европейците и американците, азиатците, арабските страни, другите арабски страни трябва наистина да се намесят и да отговорят на това предизвикателство. Ние, НПО-та в хуманитарната област, имаме представители на място в много места. И ние призоваваме за пълно и бързо финансиране на този план, координиран план на Европейския съюз за отговор на кризата. Трябва да бъде. Той иска пълно финансиране. Ние сме партньори в това отношение. Разбира се, мнозина от нас изпитват нужди, които са отвъд този общ позив. И в крайна сметка не може да се реши проблема само с хуманитарни средства. Иратското ръководство, ръководства, политически, религиозни, културни, трябва да седнат на масата на преговорите, да говорят помежду си, да говорят с представители на мълцинствата и да сключат мирни политически договорености. Това е единствения начин. Регионалните, международните сили трябва да преодолеят и своите различия, които също причиняват страдание за иракчани. Те трябва да тласкат страните, взети си да седнат на масата и да разговарят за да търсят решение. Ние като хуманитарни работници сме безпристрастни, независими, следваме хуманитарните принципи, които налагат неутралитет в е, тези политически конфликти и спорове, сектантски спорове. Всъщност, е, законодателството за борба с тероризма не трябва да ни връзва ръцете да стигнем до жертвите на терора. Трябва да сме наясно, че е, не трябва да допускаме неочаквани последствия, които ще затруднят нашата работа. С други думи, имаме повече финансиране, по топър достъп, повече сигурност и защита за тези, на които помагаме. нашите работници по места очакват е, от е, гледат с, с е, така затен дъх нашите дискусии и очакват помощ от нас. Благодаря. Благодаря. Сега Барбара Нозварди, заместник изпълнителен директор. Наистина, за мен е чест да участвам в тази дискусия днес. Световната програма за прехраната, достъп до хранителни продукти е основен елемент от осигуряването на е, от създаването на един справедлив е, и мирен свят. Продоволствената сигурност води и до другия, другата по-обща сигурност. Ето защо и ние участваме заедно с другите агенции за подпомагане. Нашата организация работи за борба с глада в Ирак от 1991. Ние предоставяме храна за хора, чието живот е застрашен от конфликти или бедствия. Макар че богата на петрол страна, развитието на Ирак се спъва от непрекъсни конфликти. Да се защитят най-уязвимите иракчани, включително домакинства, съставени изцяло от жени и възрастни, които зависят от тях, е сериозно за предизвикателство. 2012 година Ирак откри границите си за сирийски беженци в е, северните и западни провинции. Ние предоставяме храна на сирийските беженци, които идваха, бягаха от е, последните е, кризисни събития 2014 година да спрем за миг и да, по, да благодарим на Европейския съюз и държавите членки за това, че са допринесли 10 милиона евро към Световната програма за прехрана, за помагане на разместни, разселените иракчани и 4 милиона за сирийците в Ирак. Това означава 10 000 метрични тона хранителни продукти за иракчаните в нужда. И на САЩ 3, милион, 3 и, е, милиона долара във ваучери за храна. Но положението се влушава с е, всяка минута. В началото на 14-та година в е, една от провинциите започна вътрешно разселване от януари нататък – Нашата, храна мобилизи... Нашата организация бързо мобилизира, се мобилизира да помогне на разселените. Положението се влуши допълнително през юни 14 година, тъй като когато Мозлен беше е, превзет от е, ислямистите. Семействата трябваше да бягат от е, едно до друго място. Организацията ни организира специални пакети за Ирак, включително местни храни и плодове. През август, когато хора от Сенджар започнаха да бягат на север, организацията ни откри полеви кухни, които предоставяха по две топли ястия на ден. Наистина жизненно важна помощ за бездомните, хора загубили близки, приятели, през цялото това време ние се вслушваме в засегните об... общности, чрез консултиране с фок... целеви групи. Това ни помага да, пом... да се нагодим, да нагодим помощта си по-добре към нуждите на реципиентите. Но разбира се, трябва да важно е да се предостави съответната е, помощ, съответния момент на съответните хора, така че ние предоставяхме и ваучери, на кюртските населения, в кюртския регион през ноември миналата година. и Иракчаните можеха да избират вида храна според своите диетични навици. С валчерите можеха да закупуват яйца, пилета, месо, мляко и други. По този начин близо 400 хиляди получават такива ваучери месечно, което за щатите означава няколко стотин хиляди долара месечно. Над 400 е, е, хиляди души бягат от Рамади. УНИЦЕФ и други международни партньори помагат на хората с е, готови храни, хигиенни, санитарни комплекти, пакети. Това усилие на няколко агенции за, като част от това усилие някои агенции, ние раздадахме на, е, храна на близо 250 хиляди души. Работим денонощно и предоставяме храна и ваучери на е, вътрешно разместените. Би трябвало сега да засилим нашите операции, в лагерите, където е, се налага и е, се налагат и трансфери в кеш. За съжаление, финансирането, което започва през април, съкръщаване на, на финансирането ни кара да съкратим програмите си. Хората, които живеят в лагери, имат по-малка възможност да намерят работни места, отколкото тези, които живеят със семейства или достъп до училища и религиозни храмове. Размес... Разселените иракчани продължават да получават пакети, но бройката им за хората извън лагерите бе съкратена от приоритизираме помощта за хранителни продукти за най-нуждаещите се, като съкръщаваме общо доставките. Разбира се, ние съобщаваме на нашите, на, на нуждаещите се за тези решения и мерки преди да ги предприемем. Нашата организация проследява много отблизо положението с производствата сигурност в Ирак. През април констатирахме, че цените в Ирак са скочили с 28% в сравнение с март. Също времено надниците падат. Чрез редица оценки, заедно с ФАО, ние оценихме, че 25% от хората нямат въобще възможност за, да закупят храна. Те, те, те прескачат а, и по няколко ядания на ден. В други провинции нещата са дори по-тежки. По Мисля, че ние също участваме, ето защо ние също участваме в този призив за помощ, защото парите са необходими за закупуване на храна и ваучери, за да оцелеят иракчани и сирийци в тези лагери до края на годината. В заключение ще кажа, че ние си даваме сметка, че положението е много сериозно. Цената на бездействието ще е много по-висока, отколкото ако действаме. Така че ви призовавам да ни помогнете и ви благодаря за помощта, която ни оказахте до сега. Благодаря, госпожа Носвърти. Сега давам думата на Патрик Юсов. Той е началник на служба в Международния комитет на Червения кръст в Багдад. Много благодаря за поканата към нас, за участието в това важно събитие и най-вече в този панел. Това показва не само колко задълбочени са нашите взаимоотношения, но и подчертава много важна характеристика на нашата работа, а именно координацията на място между ООН, Международната общност на Червения кръст, местните партньори, международните неправителствени организации, но също така и партньорството с Международния институт в Ирак. И това кара мен и моята организация да се чувстваме част от едно голямо семейство. Мисля, че хората в Ирак се нуждаят и заслужават това международно внимание, но се нуждаят и от хуманитарно внимание. И подчертавайки хуманитарното ситуация в страна, която преживя много през последните повече от 30 години. Както Лис показа, през последните 18 месеца въздействието на хуманитарната криза така както беше преживяно от нашите представители на място, наистина е много тежко за населението. Въпреки щедростта и международната помощ, която не е навсякъде в страната. Това обаче води до краткосрочни и дългосрочни последици за голяма част от населението. Дългосрочните последици имам предвид преживяното от хората в Ирак, защото все още трябва да се концентрираме върху хора, които никога не са били достигани до войната между Ирак и Иран, Ирак и Ковейт и има стотици хиляди хора, кои, чието положение наистина беше още повече влушено от тази криза. Вече многократно бяха казани статистически данни, няма да казвам това, което каза Лис, мисля, че преди седмица броя беше 2, 2 милиона и 800 хиляди, в момента е 2 милиона и 900 хиляди и следващата месец, седмица ще бъде повече. Потребностите за вода, храна и обежище се увеличават, но също така изискват и повече от хуманитарния отговор от толкова много опитни организации и хуманитарни агенции. Освен това, голяма част от населението се намира в зони между продължителен конфликт, те не могат да бъдат достигнати с помощ, с минималната помощ. И населението, което се намира в контролирани зони, все още не се знае какъв е техния брой. И господин Егеланд каза, че наистина положението се влушава. Ето защо нашия принос дава възможност на движението на червения кръст и на червения полумесец и на международната общност да проведе международни хуманитарни операции в труднодостъпни райони и понякога трябва да пресичаме граници за да осигурим помощ. Наскоро бях в туристическия град Хабания за предоставяне на помощ от вода и храна. И най-шокиращото беше когато хората ни помолиха да ги снимаме и по този начин, чрез видеоматериалите, чрез снимките да ги регистрираме, че се нуждаят от помощ защото след време това може да се загуби. Но това, което, от което имат нужда е надеждата, че някой ще ги защити, ще им осигури помощ, ще им осигури безопасно място, където ще се чувстват спокойно. Нека да кажем нещата с истинските им имена. В моята институция, в моята организация, независимо от а, тежки думи като а, контратерористични действия, борба с тероризма може да има някакво влияние върху действията, които се предприемат, но най-важното значение трябва да бъде върху правилното определяне на ситуацията. Нашата организация а, описа ситуацията в страната като въоръжен конфликт. Поставени са цели за а, международното право, които са а, залегнали в конвенцията от Женева. Отклоняването от признаването и, при, и прилагането на международните хуманитарни принципи на място – ще, не само може, но ще бъде в ущърп за тези, които трябва да бъдат защитени от закона. И тук имам предвид гражданите, цивилните граждани, тези, които не участват в военните действия. Така че, за да бъдем по-неутрални, трябва да започнем на първо място, като признаем факта, че няма лоши или добри цивилни граждани. Всички те са граждани и те са защитени от международното право. Нашата организация се опитва да постигне следното в Ирак да предостави помощ в гъсто населени райони, нещо, което много ни тревожи, защото това рискува да увеличи броя на жертвите сред невинното население. На второ място, както доктор Чан каза, защита на медицинските екипи и предоставянето на медицинска грижа, така че ранените и болните да получат необходимата медицинска помощ. Ние се концентрираме в Ирак и върху лицата и положението на лицата, които са заловени по време на конфликта. Тези, които са загубили своите, своята свобода, без да се подрива ролята и отговорността на държавата да се правят арести, за да се осигури подкрепата на задържаните, материални условия, както и други важни аспекти, които да осигурят тяхната безопасност и достойно отношение към тях. И не на последно място се фокусираме и върху липсващите, изчезналите. И тук се връщам в началото на моето изказване, а именно дългосрочните последици от конфликта. Все още е, се наблюдава увеличаващ се брой на изчезнали лица. Ирак е, е на първо място в света с най-голям брой изчезнали лица през последните 30 години. И тук ще говоря за агонията на семействата и се фокусирам върху семействата, но трябва да работим с съответните ресорни министерства в страната, правителството в Ирак, за да можем да установим къде се намират те. Ясно е, че нашата организация насочва помощта си в Ирак, предоставяйки вода, храна, микроекономически инициативи, предоставянето на пакети с предмети от първа необходимост, но също така сме фокусирани върху това да осигурим необходимата подкрепа, закрила, чрез конкретни инициативи, действия, диалог с иракския парламент, с съвета на министрите, с ресорните министри министерства, но и отделните групи в отделните райони. И тук един конкретен пример за конкретно действие е когато посещаваме места, където са задържани лица и виждаме 35 до 40 хиляди задържани лица. И не на последно място, Ирак не може да остане сам, сама в тази борба. Съгласно член 1 на Женевската конвенция, международната общност трябва да подпомогне Ирак в съблюдаването на международния закон, чрез обучение, осигуряване на помощ, подпомагане на страната да разбере какво е необходимо за страната, за нейното бъдеще. В заключение, няма магическо решение за осигуряване на бъдеще за Ирак тук нещата се свеждат до съблюдаване на международните закони за осигуряване на една успешна преходна фаза за стабилизиране и преструктуриране. Стабилизирането и преструктурирането са важни за жертвите на войната, за жертвите на конфликта и това е задължение, което трябва да покрием съвместно. Благодаря, господин председател. Muchas gracias, señor Josep. Vamos a empezar el debate. Благодаря, господин Йосеф. Сега започваме дебата на падиума. Но, преди да пристъпим към това, искам да дам накратко думата на господин Али Синди. Той представлява регионалното правителство на Кюрдистан. Shall I speak from here? От тук ли да направя моето изказване? Рожбаш, Excellencies, Speaker of Iraqi Parliament, Chairman. Ваши правителства, господин председател на Иракския парламент, председател Брок, господин Стилианидис, доктор Тони Лейк, доктор Чан, уважаеми европейски депутати, бих искал да благодаря на всички вас и на Обединените нации за това, че сте домакини на това толкова навременно е, мероприятие. Ние сме свети на конфликт и радикализация наистина благодарен съм, че ме поканихте да участвам, защото ние в Кюрдистан сме много притеснени от това, че стоим на страна от глобалния диалог е, за борба с тероризма в нашия регион. е. ние се, е, в Кюрдистан се борим с тероризма на място е, в диаметър от 100 000 км над Над е, няколко стотин хиляди загинаха в конфликта и а, е, ние бихме, бих помолил от тук да, се, да окажете помощ за лечението на някои дени пешмерги. Обединените нации отправят а, е, призив за подпомагане на този план за отговор за целия Ирак. Вярно, че много части в Ирак са дестабилизирани в момента, но нека да говоря за Кюрдистан, тъй като представлявам регионалното правителство там. Хората и правителството в, на Кюрдис, в Кюрдистан сега са на предната линия на борбата и мира в е, е същевременно. борба с ислямска държава, изграждане на мир, като даваме е, подслон на е, голям брой иракчани и сирийци. Вълни ръчани се придвижват е, и сласкани от насилието в различни части на Курдистан. От 2012 година ние отворихме вратите за Безанчи от Сирия и тези врати са все още отворени за тях. Във втората половина на 2014 година в е, рамките на няколко месеца близо милион от е, иракските ни братя и сестри, християни, езиди, кюрди, туркмени иракчани влязаха в Курдистан. Днес близо един от четирима в нашия район е разселен от някъде другаде. В според правителствените статистики един от двама и все повече се увеличава броя на разселените от една обща, оказва се, че една общност от 5 милиона е домакин на, едно, на милион и 700 хиляди иракци и сирийци. И двете общности, разбира се, страдат от това и имат нужда от помощ. В международен план ние не смесваме вътрешно разселените с беженците, но ние го правим в нашия контекст, тъй като става дума за хора с едни и същи нужди от една, един и същ происход, един и същ происход. Моля, за момент се опитайте да осмислите тези цифри и да си представите как бихте отговорили вие, ако изведнъж вашето население се развасне по този начин. Над 30 е, лагери, градове, градчета сме изградили междувременно – но не достигат средства. Голяма бройка вътрешно разместени хора обаче все още живеят при ужасни условия, недовършени сгради и други неподходящи за живот места. Мнозина вече се отчаиват. Ние кюртски семейства, които оказват помощ и приемат разселени хора, вече са на края на силите си. Две трети от е, децата на вътрешно разселени и деца на, разсе, на бежанци не попадат по никакви образователни програми. Десет, десетки хиляди жени и млади момичета са в опасност. Опасност не за живота им, но за тяхното оцеляване и благосъстояние. Проблема е, за Ирак е огромен бедността се е отвоила, стандарта на живота е паднал, сигурността на продоволствие, на е, храните е спаднала, холера се разпространява в някои райони, други болести, други публични услуги също са прекъснати. Проблема за кърдистан е и неотложен и изисква наистина голяма устойчивост. В края на 14-та година и в началото на 15 бе оказана хуманитарна помощ, но е, въпреки това БВП падна наполовина междувременно. Безработицата разра, се разрасна. Достъпа на беженци до пазара на труда смъква, тегли надолу надниците, заплащането, разходите за стабилизация, се изчисляват на близо милиард и 400 милиона за 2014. Това означава допълнителен бюджет към това, за което сме събрали тук. 1,4 милиарда е цената на стабилизацията на Кюрдистан, плюс 500-те милиона, за които призовава Обединените нации. И както Барбара Нолзвърди каза по-рано, цената на бездействието, може би, е, ще се окаже много по-високо, отколкото цената на предприятите действия. Сега за миг да помислим за връзката между стабилизацията в конфликтните райони и миграцията към Европа. Помислете и вижте, кажете дали виждате връзка или не. Ние в Кюрдистан правим каквото можем и ни заслужава и заслужаваме за това малко помощ и повече внимание. В момента, в който имаме тежка фискална ситуация, ние просто не можем да поддържаме инфраструктурата в лагерите или да предоставяме пълния комплект от публични услуги за вътрешно разселените или засегнатото население. Нашите граждански служби и силите на пешмерга не са получили, получават заплати през последните няколко месеца. Не, ще се съгласите, че това е неудържимо положение и ще трябва да предприемем всякакви мерки, за да укрепим економиката си. Ние минаваме за средна е, страна, за средно е, БВП, но с спада в, на цените на петрола положението става изключително сложно. В следващите месеци борбата с ислямска държава ще доведе до неизбежно до повече по-голям брай преселени. Дори в този момент не съм убеден, че ние всички колективно сме готови да отговорим на такова мощно разместване, такова разселване на хората, дали от Рамади, Мусал или другаде. Хората и правителството на Курдистан проявяват изключителна щедрост вече доста време. Държат, както казах, отворени вратите се и за вътрешно разселени, и за беженци, но наистина ние стигаме до една критична точка. Имаме нужда от помощта на Европейския съюз и отделните европейски държави. За да се финансира призива на Обединените нации, но и да се помогне на правителството на Курдистан с военни средства, с хуманитарни средства и с подпомагане на нашата економика, защото без е, силна и устойчива подкрепа от международната общност няма да се справим. Благодаря. Благодаря, господин министр. Наистина, големи са усилията на кюрския народ да приема разселени лица и бежанци и ние видяхме това с примера в Кобан. Благодаря ви много за изказването. Преди да започнем сега дискусията, Искам да дам думата на господин Бран Хайт, заместник председател на Европейския парламент, който отговаря за отношенията с Ирак. Да, благодаря господин председател. Приветствам всички тук в Европейския парламент за това извънредно заседание и наистина се радвам, че мога да чуя от първа ръка данни за това пред какво са изправени хората в Ирак и международната отговорност, която съществува тук и по целия свят, за да можем да разрешим тази ситуация и да осигурим подкрепа за хора, които трябва да, бъдат, да се изправят пред тази ситуация и тази трагедия. Трагедия, която съществува от толкова много години. Като начало бих искал да повторя някои от коментарите, бележките направени от колегите от Кюрдистан. По две ключови направления. На първо място включването на вътрешно разселените лица в Кюрдистан и тежкия товар, кое, който те означават за капацитета на Кюрдистан. И трудностите за капацитета, имайки предвид големия брой на вътрешно разселените лица в региона. На второ място, позволете ми да отбележа, че имаме отговорност и Багдад е отговорност да се изпълнят бюджетните обещания за осигуряване на финансиране. Мисля, че ситуацията сериозно се подобри по отношение на дипломатическите аспекти ако тези ангажименти бъдат спазени. И мисля, че съвсем основателно е да се отбележи това на заседание като днес. Уважаеми господин председател, хуманитарната помощ, хуманитарния отговор, който трябва да осигурим по плана за хуманитарна помощ, трябва да бъде средство според мен, не само за изключително важната хуманитарна помощ, но също така и за по-сериозно насърчаване на стабилност в региона и увеличаване на шансовете за успех за националната програма за помиряване в страната, което всички ние европейците подкрепяме. По подобен резултат според мен може да бъде постигнат и според колегите в делегацията, като като приканим противопоставящите се страни в региона като Турция, Иран и Саудитска Арабия да съфинансират плановете на ООН и активно да участват в определянето и в изпълнението на тези програми. И тези важни актьори в региона, които са много важни в тази ситуация, ще имат възможност да седнат на една и съща маса и заедно с други финансиращи партньори, като ние в Европа, и да осигурят по-тясно сътрудничество с правителството в Ирак и да определят кои са приоритетите от хуманитарна гледна точка в страната. Според мен Европейския съюз може да бъде посредник в този процес. Подобна стратегия с участието на други страни от региона може да бъде сериозна помощ и за министър-председателя на Ирак, който в момента се опитва да положи всички дипломатически усилия, за да координира действията с партньорите в региона. И наистина в духа на този ангажимент нашата дискусия може да помогне. Моят въпрос към панелистите до каква степен Иран, Турция и Саудитска Арабия и други страни от залива участват в определянето на преразгледания план за хуманитарен отговор в Иран, до каква степен те участват в плана, до каква степен те участват финансово в този план – защото те са богати страни, дали те имат възможността да определят допълнителни планове и действия на базата на плана в координация с правителството в Ирак. И ако това не е така, какви са възможностите да се определи, да се установи такава област на сътрудничество като последица от плана, който искаме да лансираме? Мисля, че трябва да получим подкрепата от страните в региона защото това ще подпомогне не само хуманитарната операция, но целият процес на помиряване и стабилизиране в региона. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Гамес. Има думата. Аз също благодаря за организирането на тази конференция, за лансиране на хуманитарен отговор и цели да подсили подпомагането на Европейския съюз и съм много благодарна за това. Но трябва да отбележа, че ние в Европейския съюз погрешно разглеждаме Ирак само от хуманитарна гледна точка и можем да си кажем, че с това се изчерпват нашите отговорности, само когато разглеждаме хуманитарното измерение. Това е добре за нашето его и нашето съзнание, но това няма да ни помогне да се справим с един сериозен проблем, където имаме наши собствени отговорности и задължения за действията и бездействията си. Аз когато разглеждам хуманитарните измерения, благодарна съм а, за това, което каза господин Тюрк за а, съпричастността с а, хората в Ирак. Аз съм свидетел на това. Била съм в Нахук, Ербил и други а, области. Посещавала съм някои от лагерите. Разговаряла съм с властите и наистина съм впечатлена от щедростта. И наистина е много съкрушително да видиш, че голяма част от европейците не знаят какви са рисковете и какво е заложено на карта, не само по отношение на иракчаните, но и как те защитават нашата сигурност и безопасност, защото това е фронтовата линия. Фронтовата линия за борба с тероризма е в Ирак и Дамас в Сирия. И наистина ние имаме и наши ангажименти към Сирия и към Ирак. Фокусирайки се върху хуманитарното а, измерение, бях наистина шокирана и не само аз, голяма част от моите колеги тук в Европейския парламент, писахме на върховния представител госпожа Могерини, да посочим, че много повече от хуманитарната помощ трябва да се направи. И бяхме много разочаровани, като видяхме, че голяма част от бившите лагери нямат, от вече изградените лагери нямат училища. Те нямат капацитета. Кюрските власти нямат капацитета да направят това и има хиляди младежи и деца, които не посещават училище. Това е ужасно, защото по този начин се произвеждат повече хора, които могат да бъдат набирани от терористите. И наистина в нашите усилия ние не не правим възможното да осигурим достъп, достъп до учебни заведения и липсва координация в Европейския съюз. Между държавите членки на Европейския съюз и а, отдела към Европейската комисия за хуманитарната помощ. И това е апел, който отправихме към госпожа Могерини и комисар Стеленидис. Надявам се, че в крайна сметка най-накрая ще има координация между върховния представител и комисарите. Освен това бях поразена и мисля, че всички ние бяхме поразени, че че има толкова много неформални лагери за вътрешно разселени, защото няма ресурси за всички. И разбира се, тези хора се оплакват непрекъснато, те са, в не... те са близо един до друг и наистина е много трудно за тях по отношение на съвсем елементарни условия, чиста вода и така нататък. Освен това, бях много шокирана и е, поразена от факта, че всъщност няма никакви програми, които да спасяват хора, които са отвлечени, най-вече деца и момичета. И има програма, която се провежда в момента от страна на кюрските мрежи в Ирак но съм изненадана и просто искам да отправя въпрос към панелистите, някой, който може да ми отговори, дали наистина има международна програма и помощ, която да е насочена именно към това. И това е много важно и от политическа гледна точка, защото има много интересна информация, че момичетата, децата, които излизат, като например от малцинството на езидите, всъщност са много голям брой и наистина това е много важна информация. Бях шокирана и, че няма програма, която да помага на тези лица. Не само ранените пешмерки и бойците, които се нуждаят от специализирано медицинско лечение, но и тези момичета, които са травматизирани, които се нуждаят от специализирана помощ и наистина шокиращо, че няма програма, която да бъде насочена именно към тези хора, да предоставя грижи и лечение а, извън, те се намират извън общността и са далеч от семействата си по много ужасяващи причини. Освен това, смятам, че Друга област, където трябва да засилим координацията е по отношение на всички тези мерки, които се предприемат за връщането на тези лица на родните им места с интерес чух това, което каза министърът. И тук има паралел, който може да се очертае между случващото се в Ирак и средиземно, Средиземноморския басейн. От малцинствата, езидите, християнските малцинства казват, не можем да продължим да живеем тук, ще дойдем в Европа. И разбира се, лидерите на тези общности непрекъснато ни казват, че тук не става въпрос само за оцеляване на хората, Става въпрос за оцеляването на една ислямска култура тук в Ирак. Не искаме хората да си тръгват и да напускат и искаме да помогнем на хората да се преустановят тук, но това разбира се изисква съвсем елементарни условия. Аз видях училища, които са до не училища, ами лагери в двора на църквата в областта Ербил. И, и дори там има такива трудности за предоставянето на а, учебни занятия. Как хората могат да вярват, че имат бъдеще и условията в Ирак, когато нямат елементарни условия? И разбира се, това изисква и нещо друго много пъти сме чували за програми в Европа, например специализирана програма за мигранти християни. А това е напълно контрапродуктивно. Наистина това е противно на това, което ни казват лидерите, да помогнем на хората да избягат временно, но не да ги изселим от Ирак. Предоставете условия да останат в Ирак, защото това ще доведе до въпроса, когато хората имат възможност да се върнат обратно по родните си места – какви са международните гаранции, които трябва да им предоставим. И с това стигам и до последния въпрос. Мисля, че Европейския съюз, и говоря за Европейския съюз, защото ние представляваме Европейския съюз, какви са ангажиментите на Европейския съюз и къде може да се справи по-добре, като политическа помощ, помощ за по-голяма сигурност за хората, като пешмергите, например. Бях шокирана, когато разбрах, че Европейския държавите в Европейския съюз, които са ангажирани и осигуряват военно оборудване за кюрдските власти, не се координират помежду си. Това е абсурдно, това е неприемливо. Тези, които участват в обученията в Ирак, не се координират помежду си. Дори не знам дали има координация в международната общност, ръководена от Съединените щати. Знам, че няма координация. Ето защо не може да се постигне този резултат, който трябва да се постигне. И това е напълно неприемливо. Защото, както казах и както казаха и другите, това е фронтовата линия за нашата сигурност и безопасност. И тук колегата постави въпроса за участието на съседните страни, които са играли много негативна роля до момента, като подхранват и подсилват силите на тероризма в Ирак. Благодаря ви. Благодаря много, госпожа Гомес. Аз също съм се записал като желаеш да взема думата не като председател, а като представител на политическата група на левите, към която принадлежа. Наистина тук е, става дума за много голяма отговорност и за грешки, които бяха допуснати. Ситуацията просто само се влушава и ние непрекъснато установяваме това предвид броя на жертвите. 2006 година имаше едно проучване относно смъртността Джон Хопкинс университета в Балтимор направи това проучване. 600 хиляди иракци са жертви, а сега са над 1 милион. Министърът има право, когато казва, че тук е, има много голяма липса на средства в е, провинция Амба, където наистина се води ефективна борба с терористите от Алкайда, но в момента там е, липсва средства и сега има и проникване на терористи в Сирия. Същата грешка се допуска отново. Същото се отнася и за Либия. Там е, грешката е огромна и тя доведе до хаос. Става дума за 4 милиона е, вътрешно разселени. Всъщност е, става дума общо за 4 милиона, от които 2 милиона са вътрешно разселени, а други 2 милиона идват от Сирия. Какво се случва с е, тези 2 милиона бежанци, които са били в Сирия и как изглеждат нещата по отношение на контактите с сирийското правителство. Как е, виждате настоящата ситуация? Наистина тук се извършва много тежка работа, защото се прави опит за създаване на зони на мир. Ние виждаме кои са нашите основни врагове. Сега това са точно онези, които се наричат сега Ислямска държава, една терористична организация, с която трябва да се борим с всички законни средства. Това е което искам да посоча към момента и сега вече давам думата на останалите оратори. Ограничаваме времето за изказване до 3 минути, тъй като нямаме много време. Първо давам думата на Едуард Родие, лекари без граници, не знам да, къде седи, но му давам думата. Um, and, and very... Благодаря. Добър ден на всички. Наистина чудесно е, че сме тук и имаме възможност от името на Медсен Сантфер, лекари без граници, да кажа няколко думи. Няколко, повечето от нещата, които щяхме да кажем, ние вече бяха казали. Единственото, което искам да кажа е да наблегна на това, че финансирането е абсолютно необходимо, разбира се, но то е възможно и ще има смисъл само ако има достъп до местата. Значи е, безопасен достъп е, на хуманитарната помощ. Това е нещо, което не трябва да се договаря всеки път, когато се опитаме да достигнем до някаква ново освободен район. Т.е. всички усилия възможни трябва да се положат е, за достъп до нуждаещо се население. В това отношение трябва също да се работи и това е посланието, което искаме да отправим днес. Останалото бе казано много ясно и точно. Отново благодаря ви за възможността да разговаряме и да търсим решение на проблема тук. Благодаря. Алан Долман получава думата сега. Той е представител на Канадското посолство в Брюксел. Да, тук съм в дъното на залата. Благодаря много. Ще започна с благодарност към организаторите за това, че поканиха и Канада да участва в тази международна среща по проблемите на Ирак. Естествено, ние сме сериозно загрижени от кризата и ние допринасяме в значителна степен с хуманитарна помощ и възнамеряваме да го правим и в бъдеще, като работим в тясно взаимодействие с ЕС, ООН и други агенции, представени тук. Тъй като съм в Брюксел, искам да подчертая интереса на Канада е, в това да работи с Европейския съюз в тясно взаимодействие за решаване на хуманитарната криза, пък и по други въпроси. Ние сме много добри партньори по много области и смятаме, че трябва да засилваме това отношение, тези връзки. Ние сме сериозно разтревожени от това, което се случва в Ирак. Ние заклеймяваме действията срещу граждански религиозни мълчинства и престъпленията срещу човечеството. Призоваваме всички страни в конфликт да се съобразяват с международното право. Призоваваме, призоваваме и властите да дават е, безпрепятствен достъп до, граждан, до засегните граждани и зоните, които се нуждаят от хуманитарна помощ. Нещо, което тук що каза нашия колега от е, лекари без граници. Правителството на Канада е готово да предостави животоспасяваща хуманитарна помощ за тези, които са засегнати от кризата. За целта ние предоставяме 107 милиона долара в хуманитарна помощ на хуманитарните им партньори в Ирак в отговор на сегашната криза. 80 милиона от тази сума вече бяха предоставени от началото на годината, 40 в отговор на спешните приоритети на Ирак, програма, която е лансирана в началото на 15-та година. Ние работим и за дългосрочните нужди на Ирак. 23 милиона в помощ за развитие ще бъдат предоставени за услугите, за усилване устойчивостта на държавните институции, включително ще се засили капацитета на административния капацитет на Ирак в е, бъдеще. Работим и за предоставяне на чиста питейна вода, санитар, сан, подобряване на санитарите условия, е, храна, здравеопазване и други е, животоспасяващи е, нужди, а също така работим и за насилие срещу е, възоснова на е, полово различие. Така че в, ние приветстваме лансирането на този нов план за Ирак и се надяваме, че хуманитарните организации ще наморят, намерят средствата, за да предоставят животоспасяваща помощ е, на иракчани. Както казах в самото начало, разбира се, ние отговорихме, е, отговаряме и ще продължим да го правим в бъдеще на, на, на нуждите. И нещо, понеже става дума за въпроси и е, отговори, един въпрос е, би ми се искало да зная как този план ще работи заедно с този стратегически плана за е, спешни, за приоритетите, Fast Track Priorities. Всички те предвиждат съответната помощ. Как обаче ще си координират е, усилията? Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Кели Клеменс. Тя е заместник секретар Благодаря. Тук съм, в средата, в жълто. Благодаря много на Европейския съюз и ООН за тази важна възможност да откликнем на Ирак и огромните хуманитарни нужди там. Ние подпомагаме правителството на Ирак и Курдистанското регионално правителство. От началото на кризата САЩ допринася в значителна степен към усилията на много от представените тук организации и правителства, като представя над 470 милиона хуманитарна помощ, включително 208 милиона само в началото, от началото на тази година. Това бе обявено от министри на посещение в, при посещение в Вашингтон. Разбира се, международната общност и отговор на, и трябва да бъде още по-ефективен. Сега сме стигнали до критична точка и трябва да откликнем незабавно за, е, на нуждите на близо 3 милиона вътрешно разселени. Общността трябва да може да отговори веднага на допълнително разселваните и затова трябва наистина да работим по механизъм за бърз е, отговор. Оценяваме сложния процес е, на хуманитарната система е, чрез кластери. Това, което Лиз описа тази сутрин. Наистина използвам повода да им благодаря за това, че успяват да предоставят критичната, критична помощ на Ирак и други е, е, разселени младсинства. Сътрудничеството обаче в тази област е по-важно от всякога преди. Според нас е, има нужди в Южен и Централен Ирак, освен е, север-западната част и е, Кюрдистан. И сега, както казаха няколко от изказите се за сутрин, достъпа до вътрешно разселените е важен приоритет за нас. Това е условие, за да можем да предоставим помощта си. Трябва да се спазват хуманитар... принципите на хуманитарна помощ Особено ни тревожи това, че вътрешно населените нямат място, нямат убежище, няма място, където да се избягат от насилие и преследване. Благодарим ви отново за възможността да бъдем с вас тук днес. Благодаря. Имам доста желаящи да вземат думата, но времето напредва. Ние бихме искали и да чуем малко повече от участниците тук на подиума, така че сега предоставям 15 минути за предоставяне на отговор по различните въпроси и коментари. Кой ще започне? Благодаря. Ще отговоря на няколко въпроса и по-конкретно от е, вице-председателя госпожа Гомес. Мисля, че е важно да си припомним как се роди този план. Той бе е, координиран заедно с е, е, агенциите на ОНЕ и неправителствени организации въз основа на хуманитарните принципи. В това отношение ясно е, че тук не участват, не въвличаме страни от региона, които да отговорят на техните остри нужди. Това е всъщност хуманитарния принцип. И трябва да сме сигурни, че той се спазва, за да може да постигнем целите на хуманитарната помощ. И е, нещо е, да кажа връзка с Турция. Милиони 700 хиляди сирийски беженци в Турция има. Последните данни са 97 хиляди ръчани, освен другите афга, афгани и други. И трябва да имаме предвид това всъщност турския парламент прие закон, въпреки този масов прилив на, на беженци, един закон за убежището, според който властите поемат много от функциите, които преди изпълняваше Върховния комисарият. Тоест, е, Турция наистина отговаря на нуждите и те предоставят и заделят огромен ресурс за беженците. Ако не го правят, е, много повече, много по-голям приток на беженци, на мигранти ще има към европейските, другите европейски страни. Госпожа Гомес спомена също плана за отговор. Съдържа един много е, силен компонент. Наистина много дейности се е, разгръщат е, от много фактори в е, това отношение. Това става в тясно взаимодействие с правителството на Курдистан, за да се отговори конкретно на конкретните нужди, по-специално на жени и момичета, които са обект на насилие, сексуално насилие. И друг съставка друг елемент. Е, имахме над 800 хиляди разселени, Тоест, е, трябва да сме сигурни, че квотата за презаселване, което предоставя Европейски съюз, трябва да се увеличи. Комисията излезе с важно предложение ние сме съгласни с тази квота от 20 000, но това е само началото. Ще ни трябва много да предвижи много по-голяма бройка за разселени хора. Госпожа Носвърт. Много благодаря. Наистина е важно да откликнем на случващо се в Ирак, Сирия и много други места по целия свят, защото наистина рискуваме цяло поколение да вярва, че насилието е отговор. Начина по който се процедира напред е чрез конфликт. Това, което правим в нашата програма, когато има налично финансиране и когато участват и доброволчески организации, ние работим с местните управления и общности, за да можем да насочим усилията си към училищата за момичетата и момчетата, така че те да останат в училище и да видят, че има друг път напред. Имаме програми и в Южен Судан, Сирия и в някои от най-конфликтните точки в света, защото знаем, че трябва да осигурим продоволствена сигурност и образование. Работим и с други агенции в тясно сътрудничество. Трябва да осигурим такова сътрудничество с УНИЦЕФ и други организации, така че наистина да се уверим, че не губим цяло поколение. И наистина е, отчитам вашия коментар, че това е изключително важно и наистина работим в тази насока, в една непрекъснато развиваща се кризисна ситуация, но наистина наш приоритет е да задържим децата в училище. Също така искам да се спра и на коментара за Турция. Нашия опит показва, че правителството на Турция наистина е много щедро и откликва винаги по тези въпроси за продоволствената сигурност, така че се присъединявам към казаното от колегата. Да, благодаря. Сега господин Агелан има думата. Да, благодаря господин председател. Много основателни коментари бяха направени и наистина се радвам, че редица оратори подчертаха значението на това да се намери политическо решение, защото Европа може да помогне, да спомогне да се случи този диалог и да работят заедно всички на регионално и международно равнище срещу враговете в Ирак. И всеки може да направи повече. Съседните страни, страните в региона и международната общественост. Това, което виждаме сега е ефекта на доминото – защото непрекъснато се случва нещо лошо, което води до друго лошо нещо. Непрекъснато има разселвани лица, те са маргинализирани, те е, изпадат от обществото и стабилните елементи, които трябва да ни помагат, са подривани. Екстремизмът е, е в подем и всеки губи надежда. Така че това, което не не предприемем като стъпки през следващите месеци, ще съжаляваме идните десетилетия. Защото наистина ситуацията ще се влуши, ще има още по-сериозни конфликти, още повече лица ще бъдат разселени и нещата ще излязат извън контрол. И както представителят на Съединените щати каза, наистина всички трябва да реагираме бързо, включително и неправителствените организации. Средствата намаляват, и това е признак за това колко отчаяни сме и как наистина може да се получи така, че нищо няма да направим. Надеждата ще изчезне и всичко може да се случи. Образованието, напълно съм съгласен с колегите, които подчертаха значението на образованието. Наистина разселените лица казват изненадващо, че най-важното е децата да, оти, да ходят на училище, за да не се загуби това поколение. Наистина това е от голямо значение и е заложено в плана, защото по този начин можем да осъществим този политически процес. Няма да загубим надежда в този случай и когато имаме надежда, ще доживеем до по-добри дни. Благодаря. А сега господин Юсеф има думата. Ням, няма да добавям към казаното до момента като отговори. Съгласен съм с казаното и не мога да отговоря на въпросите свързани с а, Върховния комисариат, но както вече казах в а, моето изказване, конфликтът в Ирак съществува вече много дълго време. Това не е нещо, което се появи пред, преди 18 месеца, когато правителството на Кюрдистан и Ирак изпаднаха в това, тази ситуация. Това се случи преди години и международната а, обществено сложи просто една лепенка, превърза раната и си помисли, че това ще разреши проблема. Но тук искам да подчертая колко време вече продължава този конфликт. И мисля, че имаме представители на общността, може би на една общност на разселени лица и може да потвърди това. Но наистина не трябва да гледаме на конфликта само в тази ограничена призма, но трябва да видим и какви ще бъдат последиците в бъдеще, защото такива ще има, защото това са признаците от известно време на сам. Благодаря. Първо давам думата на госпожа Кам. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички изказали се и от залата, и от е, трибуната. Много уместни коментари. Само нещо в отговор на посланика на Канада, как това се свързва с е, помощта от миналата година. Подходът е нов, положението се влуши особено и това е отговора на екипа на място – абсолютно, абсолютния минимум от това, което е нужно неотложно. И след 6 месеца на този план, всъщност ще излезем с друг е, план по спешност. Благодаря отново на Европейския парламент за това, че ни обединиха, събраха тук, е, за да се предоставих този форум, за да поставим това толкова необходимо ударение върху необходимостта да се прави нещо за Ирак. Чухте цялата история за хуманитарната ситуация, страданията на хората. Наистина трябва да похвалим нашите работещите на място, водени от Лис Гранде, която свърши чудесна работа при изключително трудни условия. Мобилизира всички възможни механизми, лостове и средства, за да помага на хората механизма за бързо реагиране без споменат няколко пъти. Мисля, че този план е най-добрия документ, който съм виждала. Наистина той отговаря и е, отразява пълната подкрепа, която ни е събрала тук. той наистина отговаря на минималните стандарти, които са залегнали в хуманитарното право и необходимостта да се защитават основните права на хората. Това е също предизвикателство за примерките за защита. И това е част от плана за отговор. Положението, както мнозина казаха, ще се влушава. Междувременно имаме задължение да помагаме на хората, които са, за които все още има надежда. Както някой от вас каза, надява се, че някой ще дойде и ще ги защити. И ние сме длъжни да поддържаме е, тази надежда, въпреки условията. Въпреки това, че положително нещата ще се влушат в следващите месеци. Ние призоваваме политическите сили и силите на сигурност да сложат край на това насилие. Междувременно обаче, моля, помогнете ни с финансиране, така че да можем да помогнем на хората в Ирак. Благодаря на всички вас за изразената подкрепа. Благодаря на Европейския солидар, е, парламент и комисията, която е домакин на тази среща ще отнесем това послание на солидарност до хората на Ирак. Благодаря. Благодаря. И накрая искам да дам думата отново на господин Соленидис, комисарят. Да, скъпи приятели, много благодаря на ген... госпожа Кан, на всички, които участваха в дискусията и те дадоха една задълбочена представа за хуманитарните предизвикателства в Ирак. Вие всички представихте ключовите елементи, които са необходими за една по- по-голяма хуманитарна ангажираност, ангажираност за, на, хума, на международната общност като цяло. Както чухме и от госпожа Лиз Гранде, новия план за хуманитарен отговор в Ирак дава яснота за необходимата хуманитарна помощ до края на годината. Това, което ни каза Антони Лейк за страданието на децата е наистина много важно. Правителството на Ирак и регионалното правителство на Кюрдистан са изправени пред неимоверно предизвикателство. За, за да подпомогнем техните усилия и координация за гарантиране на отпускането на хуманитарна помощ за предоставянето на основни услуги на засегнатите лица винаги, независимо от тяхното вероисповедание, принадлежност към общност или идентичност. Това е наистина много важно. Международната общност не може да забрави и да пренебрегне жертвите на конфликта в Ирак. Но трябва да действаме сега, а не утре. Както вече казах в встъпителното си слово, трябва да гарантираме безопасни и безусловни условия на достъп до хуманитарна помощ. Много важно, но много трудно. Илис го знае много по-добре от мен. Трябва да гарантираме предоставянето на тази помощ. Трябва да направим всичко възможно, за да защитим нуждаещите се, без никаква дискриминация трябва да се отпуска помощ на базата на хуманитарните принципи, на базата на потребностите. Всички страни в конфликта трябва да съблюдават задълженията си съгласно международния хуманитарен закон и правото за хуманитарна помощ. Трябва да зачитат правата на всички граждани. Наистина покриването на хуманитарните нужди е човешки дълг, един морален дълг, който трябва да изпълним. Но освен това, това е предварително условие за сигурност и за стабилност. Не само за цялата страна, но и за целия регион. А може би и за целия свят без да се справим с тези нужди а, рискуваме да създадем условията за допълнителни конфликти, защото гражданите ще бъдат жертва на терористични организации като Ислямска държава. Порочният кръг на насилие ще продължи. Скъпи приятели, Солидарността на Европа към Ирак е наистина измерима и стабилна. Това е посланието, което ще отправя по време на мисията си в Ирак и към тяхното правителство. Финансирането на Европейския съюз е ясен израз за нашия ангажимент. Миналата година Европейската комисия и държавите членки в Европейския съюз бяха втория най-голям дарител на хуманитарна помощ в Ирак. До тогава, до тази година, отделихме над 38 милиона евро за хуманитарно финансиране. Ескалирането на конфликта налага допълнителен натиск и напрежение върху ограничените финансови хуманитарни ресурси. Така стоят нещата. В отговор на всичко това Европейския съюз насърчава партньорите си, за да се гарантира предоставянето на основна помощ – вода, храна, санитарни условия и хигиенни условия. Най-вече в областите, където са се концентрирали най-голяма част от вътрешно разселените лица и търсят безопасност. Гордея се да кажа, че днес обявихме допълнителни 25 милиона евро – за хуманитарна помощ за Ирак. Това е сумата, която можем да отпуснем сега. Нека да бъда ясен. Нашият ангажимент е в дългосрочен план. Трябва да продължим да бъдем ангажирани а, до когато има необходимост. В Европейския съюз трябва да бъдем в авангарда на предоставянето на тази помощ. Не само от финансова гледна точка, но и като се застъпваме за зачитането на международното хуманитарно право и международните принципи, като насърчаваме постигането на политически решения. Но за тази цел трябва да работим заедно, трябва да работим ръка за ръка. Трябва да осигурим обща подкрепа, защото а, отговорността също е обща и нашите действия трябва да бъдат общи. Само по този начин ще имаме възможност да постигнем реални резултати. Благодаря ви много. Благодаря, господин комисар. Искам да благодаря на всички участници в дискусията, на всички, които взеха думата. Надявам се най-искрено, че това заседание ще доведе до там всеки да поеме своята отговорност и да постигнем необходимите органи... резултати за Ирак. На 15 и 16 юни имаме заседание на комисията ДЕВЕ и е, АФЕД ще заседава на 11 юни. С това закривам заседанието.